решават. Няколко парламентарни комисии взеха решение да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69c, параграф 1 от правилника за дейността на парламента. Докладите, които представляват мандати за започване на преговорите са на разположение на веб страницата на едното заседание и имената им ще бъдат публикувани в протокола на заседанието съгласно член 69c, параграф 2 на Правилника за дейността. Членове или политически групи, които представляват минималният прак, могат да поискат в писмен вид утре четвъртък 30 ноември в полунощ решение да се отложат преговорите. В противен случай комисиите могат да започнат съответните тристранни преговори.